с господин министър Аса Торстенсън ще подпишем много важни документи, свързани с пакета за телекомуникациите. Уважаема госпожо министър Тортенсон, уважаема госпожо комисар Рединг, колеги, депутати, тези правни документи, които съставляват а, пакета за телекомуникации,